so uh, the general public has had the occasion to... И така, вече сме в режим на открити врати. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Три доклада изготвих по този въпрос. Исках да припомня, че нещата малко бяха отложени, що се отнасят от трансграничните аспекти на осиновяването на деца. Е, това е едно забавяне е, по тази тема, което се дължи на факта, че влязах в болница, не се чувствах добре. Извинявам се, че не бе възможно е, да представя своя доклад по-рано. Изготвих втори вариант на доклада и силно се надявам този път да успеем да приключим до края на годината тази преписка. От две части се състои този доклад. Първата част е съсредоточена върху четири сфери, в които са засегнати основните въпроси и проблемите, повдигнати в предишните дебати, които сме водили, както и по време на изслушванията, които организира Европейския парламент по темата. Те бяха в края на миналата година. Изслушванията бяха изключително интересни. Смятам, че чухме много становища и анализи на този проблем. Трябва да има минимални стандарти, които да са от общ характер за осиновяванията. Говори се обаче тук за трансграничните осиновявания и там още повече имаме нужда от такива минимални стандарти за защита интересите на детето, което ще бъде осиновено. Най-добрият интерес на детето всъщност е основното тук, искам да го подчертая – че нито един правен режим не би трябвало да разглежда децата като собственост. Децата не са ничия собственост, нито на родителите, нито на държавата. И това трябва да бъде и нашият подход. И според мен при едно осиновяване трябва да се вземат предвата, правата на най-близките на детето. След това, разбира се, други лица от същата държава, от други държави и така нататък. Както се чу по време на изслушванията, дори най-малките дечица имат право да бъдат изслушани така, както и разбира се, биологичните родители на детето, ако това разбира се е възможно. След това още една сфера е свързана с функционирането на Конвенцията от 1993 година за опазване правата на детето и е, нейното прилагане на международно ниво. отвъд доброто прилагане на тази конвенция, която е свързано с осиновяването на децата, които са от страна различна от тази, от която са родителите, които биха искали да го осиновят. Та Имайки предвид това, съществуват различни подходи, различни методи в отделните държави. Възникват проблеми на ниво изпълнение на мерките на тази конвенция. Тези различия би трябвало да бъдат преодоляни и да има един еднообразен подход или поне да се ограничи разнобоя при прилагането. Възникват също така проблеми свързани с предаването на документи, изобщо издаването дори на определени документи и конвенцията дори говори за автоматично осиновяване при държави, които са подписали тази конвенция. Това обаче не съществува и има съответни административни процедури, които до момента не са оптимизирани. Това са държави, които са подписали конвенцията, подкрепят я стопроцентово, а не са изгладени административните проблеми. След това говоря за трансграничното сътрудничество при осиновяването. Става дума за въпроси от съдебен характер. говоря за отделните държави, членки на Съюза, които би трябвало да участват в процеса на осиновяване на различните му етапи. След това говоря за признаване на принципите на осиновяване в трансграничен план. Това е свързано с лица, които се движат в Европейския съюз, т.е. от една в друга държава. Имам предвид тук и приложенията, които съм изложил. И още едни аспекти, които са изключително важни и които съм включил в своя доклад. Става дума за юридическите решения, които се предлагат на ниво Европейски съюз по теми, свързани с осиновяването и които се изпълняват от държава членка имайки предвид националното законодателство. Какви са тези принципи? Има приложение, което съм направил. Нищо не се променя на ниво държава членка, що се отнася до разрешенията или пък семейното право. по никакъв начин не се намесваме в компетентностите на държавите членки и не нарушаваме тяхната субсидиарност. Юридическите отношения са ясни, те се запазват. Има си съответно решение за осиновяване, което се признава след това, ако лицето се движи. Това е много важно. След това предвижда се възможност за автоматично осиновяване, без да се изпълняват съпътстващите процедури. Това е възможно, ако са изпълнени две условия. На първо място, когато държавите членки, които излизат с решение за осиновяване, имат компетентност по темата. На второ място, в правния ред на съответната държава членка не е, налична, не е налично юридическото основание за това. Става дума за признаване на решения, които се намират в други страни. Знаете, че съществува регламента Брюксел 1 и Брюксел 2 регламентът трябва да даде нещо като сертификат, така щото родителите, когато се движат от една държава в друга, да разполагат с такъв сертификационен документ. Това е. В миналото сме работили по тази тема, обсъждали сме всичко това, искахме опростяване, улесняване на практиките, след това говоря за документите, които са необходими, за да има признаване и процедурите за представяне на въпроси по евентуалното признаване. Има и апелативни инструменти в случай на дела а, срещу отказ за признаване на сертификата. Всичко това са, е описано подробно. Искам да кажа също, че в проекта на регламент се е взел предвид и един анализ, който е извършен от гледна точка на Европейския съюз, каква е принадената, добавената стойност. А ние ще излезем със становище по този анализ също. И накрая в резюме искам да кажа, че всички много добре знаем, че във всички държави членки има различни процедури. по въпросите на осиновяването. Знаем също така, че лицата, които пътуват или се местят от една държава в друга, се е, срещат, извинете, множество проблеми, свързани с признаването на осиновяването. В а, някои държави процедурата е много простичка, в други е много сложна, в трети и направо се предприемат конкретни действия и така. Всичко това обаче отнема време, независимо колко е, и различни процедури. Мисля, че нашата инициатива е много своевременна, за да се разрешат тези проблеми. Исках също така да ви припомня, че Имаме срок до края на юни за приключване на работа по доклада и аз ще предложа тогава доклада за приемане. Благодаря. Uh, so far, uh, Благодаря ви много. Това, което предлагам е, тъй като часът е 10, обикновено в този час ние гласуваме, да гласуваме съвсем накратко и после да продължим да работим по тази точка, а, след като приключим с гласуването, за да може онези колеги, които не се интересуват от тази точка, да излезат от залата. И така ще ви помоля да вземете картите си за гласуване. Yeah. Maybe, maybe we will be able to do it without it. Може би ще можем да направим това. Last, the last one. Без карти. Може би ще можем да работим и без карти. That's his. Okay, we have to wait. please give us several seconds. Ще помоля колегите да ни дадат няколко секунди, тъй като докладчика излезе. Става въпрос за господин Кавада, така че ще го изчакаме. Okay. Uh, article 3, paragraph 1. Добре. Член 3, параграф 1 е А. За? Против? Въздържали се? Приема се. Член 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, съображение 13 за. Против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 Против? Извинявайте, ще се наложи да проверим с електронно гласуване. Uh, Господин Звевка подкрепя това изменение. 11 против, значи се отхвърля. Сега ще ви помоля да гласувате електронно по целия проекто доклад. Приема се проекто законодателната резолюция. Отново ще ви моля да гласувате електронно. Adopted. Приема се. Проекто доклада като цяло. Adopted. Приема се. И проекто законодателната резолюция. Моля, гласувайте. И тя се приема. И така, поздравления за докладчика. Той а, приема поздравленията и благодари за тях. И така с това приключи гласуването и можем да продължим с точка 24. Бих искал да дам думата Do we have Mrs. Ruth Kabeza in the room? Uh, дали госпожа Род Кабеса е в залата? So, uh, madam, uh... И така, госпожо, сега имаме време до 10.30, но също така ще ни трябва малко време и за въпросите от страна на депутатите. Така че всичко това трябва да се случи в предстоящите 18 минути. И сега като казах това, ви давам думата. Господин председател, уважаеми колеги, добро утро! Благодаря, че ми давате възможност да ви запозная с оценката за добавена стойност във връзка с признаване на трансграничния аспект при международните осиновявания. За какво става въпрос? Този вид доклади са придружаващи доклади Целта е да се подкрепят законодателните инициативи на Европейския парламент, като се предостави научно обоснована оценка и се оцени евентуалната добавена стойност при общоевропейски действия. Този, този конкретна оценка за трансграничните аспекти на осиновяването разглежда количествени анализи на евентуалното законодателство и евентуалната добавена стойност при общо европейски инициативи. Ако разгледате слайд 5, може би ще може да видите какво е добавената стойност тук и за какво се случва и как стоят нещата. Имаме конвенцията от Хага във връзка с защита на децата и осиновяванията. В член 23 се казва, че трябва да има автоматично признаване на заповедите за осиновяване. Въпреки това обаче, приложното поле на тази конвенция е доста ограничено. Покриват се само у нези случаи, в които осиновяването и осиновителите живеят в два различни държави членки. В случая, в който те живеят в една и съща държава членка, не се разглежда и не е обект на, ханската, на конвенцията от Хага, а на националното законодателство, което създава празн, празнина в правното пространство. И също така се разглеждат моментите, при които имаме чуждестранен елемент, да речем един от родителите има второ гражданство. И така, местните осиновявания не се признават автоматично в друга държава членка на европейско ниво. Това води до негативни последствия, особено за онези семейства, които се радват на свободно предвижване според европейското законодателство. Наистина няма гаранции нито за осиновителите, нито за осиновеното дете, че статута на осиновяването и съответните правни последици ще бъдат разпознати и припознати, ако семейство се премести да живее в друга държава членка. Това, разбира се, има своите разходи. Ако видите слайд 4, ще видите, че разходите поради липса на такова общо европейско признаване се оценяват едно, на, на 1.65 милиона евро Става въпрос само за разходите за съдебни производства. Доклада разгледа разходите и приходите и ние предлагаме да се направи общо европейско признаване на осиновяванията в съответствие с член 81 от договор за функциониране на Европейския съюз. Това ще доведе до взаимно признаване на местните осиновявания във всяка една държава членка. В доклада това е вариант 2 и нашето предложение е задължителен регламент за задължително признаване на осиновяването. Нямаме намерение да се намесваме по отношение на местните закони, които определят процеса на осиновяване, т.е. държавите членки ще могат да решават какви са критериите за извършване на осиновяване от страна на децата, от страна на осиновителите. Ние просто говорим за процедурни правила във връзка с признаването на заповедите или така наречените удостоверения за осиновяване. Благодаря ви. Първо искам да ви благодаря за това, че ме поканихте заедно с моите колеги да подготвим този документ. Проектът е наистина много интересен и за мен е огромна чест да се обърна днес към вас тук в тази зала. Първият въпрос. Защо е необходимо законодателство? извинявайте, технологичен проблем. Повечето а, хора може би мислят, че има регламент, който прилича на това, което е подготвено от докладчика, но всъщност в момента няма разпоредби, които показват, че дете, осиновено по силата на национално законодателство в една държава членка, ще бъде, неговият статут ще бъде признат за всички цели в друга страна въпреки, че всички държави членки, които разгледахме, имат разпоредби за признаване на установяване в друга страна, при всяка процедурата е различна и след като има признаване, разбира се, не трябва да забравяме, че то е ефективно само за конкретната държава членка. Статута на отношение родители-дете се признава, но това не означава, че детето е равнопоставено спрямо дете, което е установено по силата на националното законодателство. В някои случаи имаме по-неблагоприятно третиране на детето, например по отношение на признаване и придобиване на националността на един от родителите. За да може да има добруване на тези деца, те трябва да се радват на равнопоставеност – най- неблагоприятно положение са онези деца, които не са граждани на съответната държава, в която живеят, или в случая, в който един или двама от родителите са граждани на друга страна. знам, че времето не стига, така че няма да повторя това, което беше казано за Хакската конвенция и е за дефиницията, че става въпрос за международно основяване, когато има заинтересовани лица от две страни. Във връзка с конвенцията от 1993 става ясно, че обичайното обитание на детето е всъщност страната по происход. А приемата страна е тази, в която а, живеят родителите. Всички държави членки са приели това ограничение по своята юрисдикции в своето национално законодателство. Едно от основните, една от основите на конвенцията от 1993 година за да се определи дали едно дете е подходящо за осиновяване, е свързано с страната на обичайно пребиваване. Също така оценката на осиновителите се влияе от това в коя държава те живеят. Нашето предложение се основава на следните принципи. Предлагаме юрисдикцията на една държава членка да бъде ограничена до случаите, в които детето обичайно живее в тази страна или не живее обичайно в друга страна. Нашето предложение е следното. Когато и детето и осиновителя обичайно пребивават в една и съща държава членка, то тази държава членка трябва да има юрисдикция, за да може да създаде удостоверение или заповед за осиновяване за това дете. В член 24 в конвенцията се каза, че може да се откаже осиновяване, неговото признаване, само ако това противоречи на правото на тази държава и не обслужва най-добрия интерес на детето. Нашето предложение да се използва тази формула, която се използва за международни осиновяния като основание за отхвърляне на заповед за осиновяване. Ние бихме искали обаче да има признаване. Темата е важна и трябва да бъде внимателно разгледана. Що се отнася до признаване статута на едно създадено семейство, Казва се, че добруването на конкретно осиновено дете трябва да бъде основното нещо, което да вземем предвид, а не обществената политика на държавата членка, която иска да даде това признаване. Не искам да отнема много време. Тези неща са съвсем подробно описани в а, нашата разработка, но в а, Членове 67 и 81 от договора за функциониране на Европейския съюз се казва, че тук нямаме разлика. Нямаме съществуващо законодателство, което да отговаря за посрещане на целите и също така мерките не биха могли да бъдат изпълнени от една единствена държава членка и съответно са пропорционални на, желания, на желаната цел. В а, своя документ ние предлагаме да бъде, въведена, да бъде въведен регламент и сме твърдо зад позицията, че директива или необвързващо законодателство няма да успее да постигне целта на една проста схема за взаимно признаване. Наистина директивата най-вероятно ще дообърка, така или иначе, вече доста комплексната и объркана ситуация, която съществува. Схемата за признаване на заповеди за осиновяване е свързана с юрисдикцията, а това вече беше разгледано от мен малко по-рано. Освен това, след създаването на една заповед за местно осиновяване на национално ниво, трябва да се изиска сертификат от страна на държавата, която го е издала, за да може да се докаже автентичността на тази заповед и по този начин всички страни ще бъдат защитени в процеса на осиновяване. След като имаме надлежно достоверено осиновяване, всички държави членки трябва да признаят това осиновяване по-законен начин, все едно това осъновяване се е в тяхната страна. Не смятаме, че тук трябва да има изключения. Идеята е да се отрази успеха на конвенцията от 1993 година. Пето, предлагаме да има разпоредба, която да разреши на държава членка да откаже да признае осиновяване, и това да бъде само възоснова на член 24 от Конвенцията от 1993 година. По отношение на добавената стойност, ще добавя само нещо към това, което вече каза колегата. Предложенията в нашата научна разработка ще дадат сигурност за статута на детето, спокойствие на усиновителите, защото те ще трябва да преминат само една правна процедура, за да може да се признае осиновяването в целия Европейски съюз. Също така ще има равнопоставеност на тези семейства, които се местят в друга страна и правата на осиновеното дете ще бъдат същите като правата на дете осиновено по законодателството на държавата членка, в която те живеят. Това ще доведе и до финансови ползи за осиновителите, защото няма да се налага във всяка страна, в която се местят, да стартират нов административен процес, но това ще намали разходите и на самите държави, защото ще намали административните им разходи, както и разходите за съдебно производство. Благодаря. Надявам се, че презентацията ви беше полезна. Благодаря на гостите за представенията. Благодаря ви, че се вместихте в времето. Госпожа Регнер поиска думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и за направените презентации. Те са много полезни, наистина искам да пом, помоля да изслушате на, на доклад на госпожа Розиер. Госпожа Розиер благодари на докладчика за доклада, чието основни цели е, споделя. Тя смятаме, че трябва да се работи по европейското законодателство във връзка с автоматичното признаване на осиновяванията в друга държава. Точка а, а, е, У-17. Е, това е необходимо за по-добра защита на децата, но преди всичко, за да се гарантира правната сигурност и защитата на правата на родителите. Освен това, това ще засили усещането за европейско гражданство и принадлежност във всекидневния живот. Това се отнася за всички европейски граждани. Госпожа Розия, желая е също така да подчертая, че споделя редица моменти от доклада, а, а, именно а, интереса на детето, нещо за което господин Звявка нееднократно споменава. Висше интерес на детето, това трябва да е основен принцип и основен критерий при вземането на всички решения в съвръзка с осиновяването. Държавите членки трябва да гарантират защитата на правото на правата на децата, като отчитат и съответно възрастта на, де, на, на детето и неговата степен на зрялост, но едновременно с това е, има моменти, които трябва да, да се преработят. Точки Б и С е, във връзка с адекса. И отново сърдечна благодарност за свършената работа от именно госпожа Розиер. Тя се надява на добро взаимодействие с господин Свевка и другите колеги. Господин Кавада. Благодаря, господин председател. Искам също да благодаря на господин Звевка за задълбочено свършената работа. Е, сега ще благодаря и на експертите, които е, взеха отношение, защото очевидно се нуждаем от един европейски текст, по въпроса за осиновяването на децата, на тяхната защита, както и защитата на родителите. Това, което особено високо оценявам, че най-сетне ще преодолеем неопределеността, неяснотата във връзка с решаването на казусите с румънски деца, ромски деца от 2005 година. Ние бяхме разделени тогава, но разполагахме с сериозно правно основание. Ще направя една малко по-сериозна връзка няколко десетилетия вече сме уредили свободното движение за стоки и услуги. Този проблем вече отдавна не съществува, но ни трябваха 50 години да стигнем до защита на е, хората и въобще, на, особено на децата и техните родители в условията на свободно движение, които са изложени на много сериозни затруднения и това е свързано с сериозни разходи. Крайно време е да придадем човешки облик на един съюз, който е изправен пред сериозни трудности. Господин Радев. Благодаря, господин Уважаеми колеги, бих искал да поздравя господин Циевка за изчерпателния доклад. Тази тема не е лека и лесна, защото засяга пряко интересите на децата и именно от интересите на децата трябва да се водим при обсъждането на тази тема. Напълно е, подкрепям препоръката на докладчика да се дава приоритет на осиновяването вътре в биологичното семейство на детето. Също така искам да подчертая, че изслушването на детето относно осиновяването е особено важно. Ще отбележа обаче, че трябва да се помисли за бебетата и за малките деца на 2-3 години, които нямат възможност да изразят своите желания и които могат неправомерно да бъдат отнети от родителите им без да могат да се противопоставят на това. Трябва много да се внимава в тези случаи и да бъдат предвидени допълнителни мерки за защита на интересите на тези деца. Информираността на родителите относно различните процедури в областта на осиновяванията е също изключително важна. Тук изниква и необходимостта от обучение и сътрудничество – обучение не само за съдиите, но и за социалните работници, адвокати и всички други държавни служители, които участват в трансгранични процедури за осиновяване на деца, с оглед на гарантиране на това, че те разполагат с необходимите знания и умения, свързани с защитата на правата на детето. Същите тези органи трябва, разбира се, и да се сътрудничат за изглаждане на противоречията и решаване на проблемите в трансграничните осиновявания. Относно автоматичното признаване на осиновяванията, приветствам идеята за създаване на европейско удостоверение за осиновяване и бих препоръчал то да бъде многоязично, за да може освен разходите за легализация, както вече е предвидено в текста, да спестят и разходите за превод. Благодаря ви. Вижте Буда. Господин Буда. Îi mulțumesc foarte mult domnului pentru prezentarea făcută și pentru... Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика, господин Звевка, за целия труд положен по доклада, както и за начина по който го изложи. Е, искам да се спра на няколко въпроса, свързани с трансграничните осиновявания. Не бива да забравяме, че става дума за деца, за непълнолетни и малолетни деца, така че нашата висша цел трябва да бъде за закрилата на детето до момента на осиновяването. Но не по-маловажно и това, което става след осиновяването. И е, така, че тук трябва да си поставим въпроса, да речем дете, осиновено в Великобритания. Какво става с него? То остава под юрисдикцията на британските власти или трябва да се върне в Румъния, особено ако биологичните му родители жела искат да си върнат детето. Има и друга, друго положение, което за жалост се случва. Да речем, едно румънско е, семейство е лишено от родителски права там, а детето е предложено за осиновяване от хомосексуална двойка. Това е възможно във Великобритания. Тук вече възниква въпроса може ли, например, да се излезе извън стойностите, ценностите на семейството, в което е израсло детето? Нищо против правната уредба на съответната държава е, е, членка, но трябва да бъдем особено внимателни. И това осиноваване е, трябва да запазва културните и етични ценности на страната на происход. Говорим за интереса на детето. Е, децата от Европа, които са осиновени, е, могат да бъдат в европейски или в трети страни така че те, но те винаги са европейски деца. Говоря, например, за случаи в Норвегия. И не бива да се крием под разни претексти, че трябва да вземем рамкови мерки и така нататък. Норвегия се третира като европейска държава членка, така че трябва да имаме и, и да има и права и задължения като такава. Е, Благодаря, господин Любретон, но моля съвсем накратко. Euh, Аз също искам да благодаря на двете експертки, които внесоха яснота. Въпросът, който обсъждаме е изключително деликатен от човешка гледна точка и засяга конкретни човешки съдби. Конвенцията е наистина добра, добър текст, широко ратифицирана, но остава проблема за признаването на осиновяването. В момента не съвсем добре уреден. Разбирам, че настоящия текст търси решение на този фундаментален проблем, но призовавам имам къбдителност, защото тук се замисля да има европейско удостоверение за осиноняване. Така, но има опасност системата да не е изчистена. Така че член 6 а в приложението към регламента предава възможност една държава да отхвърли осиновяването, ако това, това осиновяване е в разрез с обществения ред на тази държава. Струва ми се, че това е добро решение при решаване на човешките проблеми, зачитайки суверенитета на държавите членки. В дискусията дискусията аз ще поставям въпроса дали в максимална степен е зачетен суверенитета на държавите членки. Благодаря. Други не са се записали за изказване. Бих искал да благодаря нашите уважаеми гости за техните представения. Така приключваме работа по тази точка и продължаваме със следващата.